Diamo inizio. Започваме. Bene, buongiorno a tutti. Diamo inizio alla commissione. Ancora consentitemi di ringraziare tutti. Много благодаря на комисията и на всички членове, както и на сътрудниците, за проявеното вчера желание да докажем още веднъж колко добре можем да изразяваме и да гласуваме идеите си за бъдещата европейска политика в областта на селското стопанство. Благодаря отново на секретарията, на Мишел, на Луис. Джовани най-вероятно също отново ще иска да вземе думата преди последното гласуване по повод на финансирането на ОСП. Заповядайте, господин Лавия. Eh, благодаря, господин председателю. Аз също искам най-сърдечно да благодаря на докладчиците в Сянка, на хората, които работят всички политически групи, както и на секретарията. Всичките много ни помогнаха в разработването на текста. Регламентът има подчертано технически характер и сега работата ни стига до кулминацията си до гласуването. Искам да благодаря на всички, които ни сътрудничиха, на асистентите, на секретарията. Искам да благодаря на всички политически групи, понеже взаимодействието ни с докладчиците в Сянка беше отлично. И мисля, че това личи добре от компромисите, които съгласувахме. Благодаря на всички. Благодаря ти, Джовани. Започваме тогава отново гласуване също, както вчера по електронен път или евентуално с дигане на ръка за останалите изменения. Започваме гласуване. И така. Член 2, седмо изменение на докладчика. За, против, приема се. Девето изменение. Докладчика. За, против, приема се. Седмо изменение на комисията по бюджет. За? За, против? Въздържали се? Приема се. Извинете, отхвърля се. Сега. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за всеки случай на 176-то изменение на ЕКХУД. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлено е, да. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. то Изменение на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 178 на Дантен за, против, приема се. Реги 13 за, против, въздържали се, отхвърля се това изменение. 180 на Дорфман за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 183 на Гирлинг за, против, въздържали се. Проверка. 183-то изменение на Гирлинг за. Извинете, от начало на гласуването. Край. Приема се. Реджи 14. Сега. За, против. Въздържали се. Отхвърля се изменението. 185 пак на Гърлинг. За, против, отхвърля се. 186 на Андро и Тарабела. За, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 5. За, против, приема се. 14 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, 188 на господин Холмейер. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. С един глас разлика. Изменение Конт 6 на Комисията по бюджетен контрол. За, против, въздържали се, приема се. 194 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 191 на ДЕС. За, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 7 за, против, въздържали се, проверка. Проверяваме електронно седмо изменение на Комисията по бюджетен контрол. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. Конт 8 за, против, Въздържали се? Проверка отново. Извинете. Пак проверявам електронно. Конт 8. Да, наистина. Приема се. 195 на Рубикс. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 197 на Майер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване на компромисно изменение 1. Начало на гласуването. Компромисно изменение номер 1. приета. Прието е, да, това е компромисно изменение. Сега компромисно изменение номер 2, отново електронно гласуване. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край. Siamo all'emendamento 26. И така, сега минаваме направо на 26-то изменение на докладчика. Приема се. 296 за против въздържали се, отхвърля се. Режи 17 за против въздържали се, приема се. Електроника per compromesso 3. Електронно гласуване за компромисно изменение номер 3 сега. Водационе кюса. Край на гласуването. Приема се. Adesso votiamo, sì, emendamento 278 di 278 изменение на Дюсек. За, против, въздържали се, отхвърля се. 279 за, на Фейман, за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 Данелис, за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, извинете, поправя се до водещия, 29 за, против, въздържали се, приема се. 282 на Майер. За, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение на докладчика за, против, въздържали се, проверка. Електронно гласуване за 31-во изменение. Аз мисля, че го приехме, но от... ще го проверим набързо. Всички ли гласуваха? Край? Да, наистина, приема се. 287 на Екхуд. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на компромисно изменение номер 4. За, всъщност начало. Всички ли гласуваха? Приема се. Сега 289 на Гърлинг с дигна ръка. За, против, отхвърля се. 303 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 35 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 291 на господин Дес за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 12, 12. Ah sì. Ok. Sempre per alzata di mano. 303. С дигане на ръка. 30, 303. За. Против. Въздържали се. Приема се. 307. Надия Демера. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, отхвърлено ли е? Проверка. На 307. Начало на гласуването. Си, дирей респинто. Да, да. Отхвърля се. Отхвърля се. Край на гласуването отхвърля се. Благодаря. 310. Душек за, против, въздържали се, отхвърля се. 309 Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 313 Дантен за, против, въздържали се, приема се. 314 Готиерес за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 41 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 319. Дантан. За, против, въздържали се, приема се. 320. Карона. За, против, въздържали се, отхвърля се. 327. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли 327? Разбира се. 327. Гласуваме електронно. Не, не, никакви съмнения. Отхвърля се. Сега 334. Явно гласуване. За, против, въздържали се, приема се. 336 ДОЦ за, против, въздържали се, приема се. Можем да го проверим. 336. Гласуваме по електронен път. Да. Резултатът е приема се. 338. Явно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Да го проверим, разбира се. Режим на гласуване. Мисля, че разликата е само един-два гласа, така че е добре да проверим. 338 всички ли гласувахте? Отхвърля се. 347. Явно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се. Да го проверим. 347. Нека да го проверим. Окей. E Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 350 Лайон. За, против, въздържали се, приема се. Да, да, много голямо е мнозинството, няма нужда да го проверяваме с карти. 349 явно гласуване за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 353. Херанс. За, против, въздържали се. Проверяваме го. 353. Мисля, че се приема, но нека да видим. А, отхвърля се с един глас. 352. Холмайер за. Против въздържали се, приема се. Триста сърбо за, против, въздържали се, приема се. 43 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Реджи 20 на регионалното развитие за, против, въздържали се, Отхвърля се. Ако има съмнения, да, 20 изменения на Комисията по регионално развитие. Отхвърля се. Всички, надявам се, сте гласували. Да, отхвърля се. 356 Рубикс. За, против, въздържали се, отхвърля се. 44 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и пето на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Триста петдесет и седем Майер. За, против, въздържали се, приема се. Щом искате да го проверим, нека да го проверим на Майер 357 изменение. Да, додути. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Конт 14. Явно гласуване за. Против. Приема се. Нямате съмнение, нали? Конт 14 се приема. Конт 15 за. Против. Приема се. Конт 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 365 Лайън за, против, приема се. 48 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 49. За, против, въздържали се, приема се. 372. Лайон. За, против, въздържали се, приема се. 374. За, против, въздържали се, приема се. Конт 19 за, против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, приема се. Конт 21 за, против, въздържали се, приема се. 54 на докладчика, за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, приема се. Сега имаме компромисно изменение пето. Гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. Votato Дути? Всички ли гласуваха? Приема се. Триста първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 392. Дузек за, против, въздържали се, отхвърля се. 407. Холмайер за. Не, извинявам се. Извинявам се. Прави сте. Първо трябваше да гласуваме 401 на Дантен. За, против, въздържали се, приема се. 407 Холмайер за, против, въздържали се, приема се. 57 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 57. Беше поискано електронно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Конт 24 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 25 за, против, въздържали се, приема се. 416 е каут. За, против, въздържали се, приема се. Реджи 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. 58 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 417 за, против, мисля, че трябва да го проверим. 417 гласуваме електронно. Би трябвало да е положителен вотът, но да видим. Да, приема се. 59 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване, компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Честито! единодушно е прият шестия компромис. Компромис 8. Компромис 8. Всички ли гласуваха? Пак голямо мнозинство имаме. Седемдесет и трето за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и четвърто на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 450. Майер за, против, въздържали се, приема се. 76 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуваме. Компромисно изменение 9. Моля, гласувайте. Видео да дадути. Всички ли гласуваха? Апровато. Приема се. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. 462 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте по 462. Имбрасас. Всички ли гласуваха? Приема се. 463 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, отхвърля се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 472 473 Симпсън за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Водационе chiusa. Край на гласуването. Приема се. Явно гласуване и изменение 479 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Per votazione elettronica, compromesso... Електронно гласуване по компромисно изменение 11. Моля, гласувайте. Votato tutti? Всички ли гласуваха? Приема се. Компромисно изменение 12. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Апровато. Всички ли гласуваха? Прескачаме и гласуваме 84. 84 за, против, въздържали се, приема се. 510 за, против, въздържали се, приема се. 511 за, против, въздържали се, приема се. 512 за, против, въздържали се, приема се. 513 за, против, въздържали се, приема се. 514 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Явно гласуване 520 за, против, въздържали се, приема се. Пет две седем на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 528. Харкин за, против, въздържали се, Мисля, че трябва да проверим. Гласуваме електронно по 528. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 529 Майер за, против. Въздържали се. Трябва да проверим. Електронно гласуване по 529 на Майер. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 530 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 532 за, против, въздържали се, отхвърля се. 533 за, против, въздържали се, приема се. 536 Сара Пойданчила за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 537 лаян за, против, въздържали се, приема се. 538 540 яр са, против, въздържали се, отхвърля се. 543 гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 545 деланш за, против, въздържали се, отхвърля се. 546 екхуд за, против, въздържали се, отхвърля се. 547 яр за, против, въздържали се, отхвърля се. 548 за, против, въздържали се, отхвърля се. 549 Войчеховски за, против, въздържали се, отхвърля се. 550 за, против, въздържали се, отхвърля се. 551 553 Гърлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 559 Магине за, против, въздържали се, отхвърля се. 562 Лайон за, против, въздържали се, отхвърля се. 558 за, против, въздържали се, отхвърля се. 560 за, против, въздържали се, отхвърля се. 561 Файман за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 565 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 565 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 88 на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 89. Andiamo all'emendamento per alzata di mano 89 del rapporteur. 89. Явно гласуване 89. Кой е за? Против? Трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно по 89. Моля, гласувайте. Подадо дути. Ed è approvato. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 587. Не, извинете. Продължаваме с компромисно изменение 14. Моля, гласувайте електронно. Votato tutti? Bene, adottato. 593. Край на гласуването. Приема се. 593. Дантан. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 594. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 595. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 597. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 90 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 611 за, против, въздържали се, отхвърля се. 601 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се приема. 602. За, против, въздържали се, отхвърля се. 603. За, против, въздържали се, отхвърля се. 606. За, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. Regi, Regi 28. Regi 28 per alzata di mano. Реги 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 604 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 607 за, против, въздържали се, отхвърля се. 608 за, против, въздържали се, приема се. 93 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 610 Харкин за, против, въздържали се, отхвърля се. 612 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 617 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по компромисно изменение 15. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Компромисно изменение 15 се приема. E Продължаваме с 640 за, против. Отхвърля се. Мисля, че се отхвърля, но по-добре да проверим. Гласуваме електронно по 640 на Херанс Гарсия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 639 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 646 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по компромисно изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Al, voto per alzata di mano 647 Erranz. Chi è a favore? Chi è contro? 647 за, против, въздържали се, приема се. 649 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласуваме електронно по 649 на яр. Моля, гласувайте. Мисля, че ще се приеме. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме електронно по компромисно изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с единодушие. 655 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по компромисно изменение 18. Моля, гласувайте. Еде адоптато. Приема се. Шест, шест, едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Votiamo il 662 Каденбах. Chi a favore? 662 Каденбах са, против, въздържали се, отхвърля се. ДВ4 За, против, въздържали се, отхвърля се. 676 за, против, въздържали се, отхвърля се. 677 за, против, въздържали се, отхвърля се. 678 за, против, въздържали се, отхвърля се. Частта за прозрачността. 803 за, против, Електронна проверка по 803. Моля, гласувайте. Chiuso. Approvato. Край на гласуването. Продължаваме с 788. 788 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно по 788. Моля, гласувайте. Приема се. 113. Chi Тя фаворе. 813 за, против, въздържали се, приема се. 815 за, против, въздържали се, отхвърля се. 816 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по 816. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 679 за, против, въздържали се, приема се. 681 Майер за, против, въздържали се, приема се. 684 за, против, въздържали се, отхвърля се. 685 за, против, въздържали се, отхвърля се. 686 за, против, въздържали се, приема се. 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. 688 за, против, въздържали се, приема се. 689 за, против, въздържали се, приема се. 690 за, против, въздържали се, отхвърля се. 691 за, против, въздържали се, отхвърля се. 692 за, против, въздържали се, отхвърля се. 693 за, против, въздържали се, отхвърля се. 694 за, против, въздържали се, приема се. 695 за, против, въздържали се, приема се. 696 за, против, въздържали се, отхвърля се. 697 за, против, въздържали се, отхвърля се. 698 за, против, въздържали се, отхвърля се. 699 за, против, въздържали се, отхвърля се. 700 за, против, въздържали се, приема се. 701 за, против, въздържали се, приема се. 702 за, против, въздържали се, приема се. 703 за, против, въздържали се, приема се. 704 за, против, въздържали се, отхвърля се. 705 за, против, въздържали се, отхвърля се. 706 за, против, въздържали се, отхвърля се. 707 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че е по-добре да проверим електронно. Гласуваме електронно по 707. Моля, гласувайте. А, парита. Quindi respinto. А, изглежда, че е отхвърлена, защото са изравнени. Сега на Гутиерес следващото. За, против. Приема се. 710 за. За. 710 против. Въздържали се. Отхвърля се. Смятам аз. 714 за, против, въздържали се. 715 дантин за, против, въздържали се. Отхвърля се. 715 обаче се налага отново да го прегласуваме електронно. Да го проверим за начало на гласуването. Всъщност приема се, така излиза. 700 и 17 на Екон за, против, въздържали се, отхвърля се. 718 за, против, въздържали се. Отново проверка се налага на 718. 718. Начало на гласуването. Край. Приема се. Приема се. 721 за. Против въздържали се, приема се. И сега. 721. Електронна проверка. Начало на гласуването. Ed è е adottato. Quindi andiamo per votazione elettronica al compromesso 19. Com... И сега компромисно изменение 19 проверяваме електронно. Начало на гласуването. Votato tutti. Chiuso. Край на гласуването. Приема се. Сега минаваме на 726 на 10. За. Против. Приема се. 700. Всъщност. Налага се електронно гласуване преди това на с изменение 20. Начало. Всички ли гласуваха? Приема се. Отново електронно на 21. Начало. Край. Приема се. 745 сега. Значи, за, против, въздържали се, отхвърля се. Начало на електронното гласуване за компромисно изменение 22. Край на гласуването. Апровато. Пералзада. Приема се. И сега с дигане на ръка 700 52. За, против, отхвърля се. 753 за, против, отхвърля се. 775 на Дейвис. За, против, отхвърля се. 754 на Дантен. За, против, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Ще го проверим обаче. Проверка. Адоптато. 755. Приема се. И сега същото упражнение. 756 на десна с дигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Смятам, че се отхвърля. 756 проверка електронна. Начало на гласуването. Много малка разлика има, но е прието. 758. С вдигане на ръка. За, против, въздържали се, приема се. 759. За, против, приема се. Ведесе, контрол електроник. Не е много ясно, обаче. 759-то изменение, как всъщност гласувахме, така че отново прегласуваме. Е Сега вече резултата е верен. И сега 760 с вдигане на ръка. За, против. Въздържали се. Приема се. Мисля аз. 761. А всъщност отпада. 762. За. Против. Въздържали се. Приема се. 765 Еранс за против. Приема се. 766 Войчеховски за против. Въздържали се. Отхвърля се. 768 Войчеховски за против. Отхвърля се. 103 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 9-1 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 104 Каленбах за против, отхвърля се. 105 Холмайер за против, въздържали се, приема се. 1, рапортер, chi a favore? Изменение номер едно на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Конт 2. За, против, въздържали се, мисля, че се приема. Докладчикът, неговото изменение номер 2. За, против, приема се. 107. Харкин. За, против, отхвърля се. 108. За, против, въздържали се, отхвърля се. 109. Извинете, 111 на Холмайер. За, против, въздържали се, приема се. С проверка обаче. 111 начало на гласуването. Край. Dichiaro aperta la votazione elettronica per il compromesso Начало на електронното гласуване за... Всъщност, извинете, поправя се председателят. Няма да го гласуваме това точно. No, no. Un momento. Regi 3. Regi 3. Regi 3. Regi 3. Sì. Sono saltati tutti e due, quindi andiamo per alzata di mano a Regi. Ще прескочим две и три режи. Гласуваме с дигна ръка. За, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Режи 4 за, против, въздържали се, 5, chi a favore? Regi 5, chi a favore? Chi è contro? Chi... Режи 5. За, против, въздържали се, приема се. 123. За, против, въздържали се, отхвърля се. 124 харки за, против, въздържали се, отхвърля се. Режи 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 Лайън за, против, въздържали се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 Холмайер за, против, въздържали се, приема се. Режи 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Sì. Per alzata di mano emendamento 136 Vacekovski. Chi a favore? 136 Войчеховски сдигна ръка za protiv въздържали се. Приема се 137 за, против, въздържали се, приема се. И сега продължаваме с вдигане на ръка. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Режи за, против, режи 10. Проверка. Режи 10. Ясно е. Всъщност, ясно е, че се приема. Десето е изнето. 143-то Лайен за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто. На докладчика за, против, въздържали се, приема се. A 100... Oh, un 152. Infatti. Votiamo. Per dubbio, meglio votare. 152, Dorfman, per alzata di mano. Добре е да гласуваме, ако има съмнения. Дорфман, за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Проверка. 152 на Дорфман. Начало. Всички ли гласуваха? Приема се. Браво на Дорфман. 152. И на него браво. 157 сдигане на ръка. За, против. И тук мисля да проверим. Стоп 57 на яр начало. По мое изчисление е прието. Да, наистина. Режи 11. Създигна ръка. Начало на гласуването. Отхвърля се. 164 Харкин за, против, въздържали се, приема се. 167 Оленчак за, против, отхвърля се. 168. Лайен за, против. Съмнение? Има съмнение, да. Пак го прегласуваме електронно. 168. Direi approvato. Vediamo. Chiusa la votazione. Sì. Пак ще проверим дали са ни правилни изчисленията. 12 на режи за против въздържали се. Приема се. 171 181 Холмайер за против въздържали се. Мисля, че е отхвърлено, но ще го проверим електронно. 171. А, прието е. Объркал съм се. 172 Екхаут за, против, въздържали се, отхвърля се. Андрио 100, 790 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 780 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И последната страница дойде и на нея ред. 781 на докладчика. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Антон? Антон? What is next? 7, 9, 8. 9, 2, 1. Ah. 7, 9, 8. Hai visto? 7, 9, 8. Sono più bravo io. 7, 9, 8, Andrew, per alzata di mano. Chi ha... 798 на Андриус, надигане на лъка за, против, въздържали се, отхвърля се. 799 Яр за, против, приема се. 800 на Андрио за против въздържали се приема се, всъщност извинете, отхвърля се. Отхвърля се. 801 за против въздържали се отхвърля се. И сега крайното финално гласуване по предложението. Начало на електронното гласуване. Абиари негоциати negoziati interistituzionali. Avete votato tutti? Започваме, значи, между институционните преговори. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се крайното гласуване за предложение за започване на международни преговори. По това гласуваме начало, край. Поздравления на докладчика Джовани Лавия на него и на всички докладчици на Джордж Папастамкос за бюджета. Бюдж... Благодаря и на всички вас, колеги. Благодаря за чудесното сътрудничество. Малко сега внимание, ако обичате, да ми отделите. Имаме един час почивка. След това обаче в 11.30 трябва да се върнем, защото Софоклис Алетракрис ще дойде в представителство на кипърското председателство, за да ни направи преглед на изминалото 6 месечие. Благодаря.

Siamo? Bene. Benvenuti. Добре. Добре дошли на всички. Най-сърдечно приветствам нашия приятел, министъра на земеделието на Кипър, господин Алетрарис. бивш председател на съвета. Той ще представи извършеното от кипърското председателство. Много работа беше свършена. Голям брой официални и неформални срещи бяха проведени между комисията, парламента и съвета. И аз мисля, че тези срещи допринесоха за задълбочаване на взаимното ни разбирателство. Скъпи господина Летрарис, вчера и днес много работа свършихме по четири основни е, теми с първостепенно значение за реформата на ОСП. Можахме да се опрем на извършената от вас работа Имахме мнозинство от 70% най-малко по всички гласувания и мисля, че при тази здрава основа ще могат институциите да напреднат по време на ирландското председателство, ще могат да се възползват пълноценно от постигнатото от кипърското председателство. Благодаря, че отдели време да дойдеш. Благодаря още веднъж за отлично свършената работа по време на кипърското председателство, като отчиташе становищата както на парламентарната ни комисия, така и на парламента като цяло. Сега ще дам думата на господина Летрарис. След това ще има възможност за изказвания и въпроси. Заповядайте. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да съм тук днес сред вас, за да ви уведомя за резултатите на кипърското председателство в областта на селското стопанство и по-конкретно напредъка в реформата на ОСП. По време на предишни срещи съм ви уведомявал нееднократно в желанието на Кипър в положителен дух да развиваме плодотворно сътрудничество между нашите две институции, имам предвид съвета и Европейския парламент. За да постигнем общите ни цели, искам да ви благодаря за тясното сътрудничество. Трикратно съм се срещал с вашата парламентарна комисия в рамките на нашото сътрудничество, както и три странни разговори на 9 септември, 11 а, октомври и 6 ноември. В присъствието на комисаря Чолов, поддържали сме контакти на многобройни равнища по различни поводи. Председателя на парламентарната комисия по селско стопанство Имаше а, е, срещи с представители на съвета. Имахме съвместно участие в а, а, 9 триалога. Резултатите от тях бяха впечатляващи. На 4 юли 2012 година, само 4 дена след началото на кипърското председателство, ние постигнахме споразумение по регламента за подкрепа на лозарството и лозарите, както и преходния регламент за преките плащания за 2013 година. Бяха прияти от институциите тези актове и влязоха в сила. Същото се отнася и до качеството на селскостопанската продукция – и качеството на храните. Тези актове също бяха прияти. 14 пъти бяха проведени тристранни разговори по различни теми. Отдалечените райони, малките острови в Егейско море и редица други. Е, тези е, разговори ни помогнаха много да преодолеем откритите е, проблеми в съответствие с нормите на договор от Лисабон. На 14 ноември 2012 година постигнахме споразумение и се стигна до приемане на първо четене. Сътрудничихме с парламента по регламентите за ароматизираните вина и напитки. Впечатляващи бяха резултатите, постигнати след три кръга на тристранни разговори обсъдихме и регламента за счетоводните данни от земеделските стопанства, както и проекто регламента за превоза на домашни любимци по нетърговски причини. Многобройни бяха предложените изменения и те даваха чудесна възможност да се постигне споразумение при първото четене. Кипърското председателство изготви компромисен текст. За електронната маркировка на едрите преживни животни. На 11 януари тази година бяха дадени необходимите е, материали на Ирландското председателство, за да се продължи работата по идентифицирането на едри преживни животни и сушни марки. Отглеждането на екзотични животни, както и състоянието на а, кланиците, бяха въпроси, които бяха също обсъдени по време на нашето председателство. Успяхме да гласуваме две решения на първо четене. за размножителния материал, например – вносът на тази група продукти може да продължи в резултат на нашата работа. Сега искам да кажа няколко думи за работата ни по реформата на общата селскостопанска политика ОСП. Много амбициозна е реформата. Още от самото начало всички знаехме, че много ще зависи от резултатите и решенията на Европейския съвет в рамките на разискванията по многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Ние като председателство сметнахме, че е нужно да се постигнат видими реални резултати, колкото е възможно по-скоро. За да постигнем целите си, да реализираме новата сълскостопанска политика от 1 януари 2013 година. Сроковете бяха много напрегнати. Поставихме си още от самото начало целта да се постигне общо споразумение през ноември-декември, така че официалните преговори с Европейския парламент да започнат съвета още от началото на новата година. За съжаление, нашите очаквания не се сбъднаха. Всички много добре знаем защо. Съдържанието на внесените в Европейския съвет е, предложения на 23 ноември миналата година и отлагането на решението за многогодишната финансова рамка изчерпаха възможностите, с които разполагахме за постигане на споразумение в съвета по земеделието и рибарството до края на годината. Много от колегите реагираха много остро срещу значителното намаляване на бюджета за ОСП. Това е становище, което ние в Кипър споделяме. Това не ни даде възможност да постигнем целите си. Същевременно оправдаха се страховете ни, че ако не постигнем частично общо споразумение по време на нашето председателство, реализирането на новата обща селскостопанска политика няма да може да се реализира както е предвидено от 1 януари 2014 година. Беше заявено намерението да се внесат предложения за запазване на действащия режим поне до 1 януари 2015 година. Въпреки, че не успяхме да постигнем споразумение, Кипърското председателство постигна значителен напредък в ОСП, благодарение на многобройните политически срещи и разговори, които проведохме и организирахме. Внесохме предложения в редица насоки и това е отразено в доклада, съставен под нашето председателство и обсъден от делегациите на съвета, проведен на 19 декември миналата година. Много от делегациите изтъкнаха, че докладът е обективен и точно отразява резултатите от разговорите. Ще се опитам сега накратко да очертая постигнатия напредък. Започвам е, с проекто регламента за директните плащания. Първо, екологизирането и вътрешното сближаване на плащанията – са много тясно свързани е, с многогодишната финансова рамка. Поради тази причина не можахме да приключим разискванията по тези теми по време на нашето председателство. Същевременно тези теми имат първостепенно значение и трябва да бъдат разгледани много е, внимателно. Що се отнася до екологизирането на земеделието, ние внесохме около 500 е, предложения за изменения и е, те бяха оценени като стъпки е, в, в вярната посока. Ние искахме да се приложи принципа на равностойност, а не уеднаквен подход към всички сектори. Имаше възможност е, да се направи избор между три възможни варианта – системи за сертифициране с равностоен екологичен ефект. Разбира се, съществува и обособената категория на така наречените зелени стопанства или екологосъобразни стопанства, но някои предпочетоха да тръгнат по друг път и да търсят конкретни изключения за отделни култури и растения. Постоянните пасища, водните растения, горите и трайните насъждения – са а, важни елементи от предложението. За постоянните пасища ние предлагаме альтернативни системи, за да могат гъвкаво и на по-ниска цена да бъдат постигнати желаните резултати. Търсим връзка между екологизирането с основата на втория стълб. И ние предлагаме решения, които надяваме се ще бъдат приложени на практика. Сега няколко думи за вътрешното сближаване. Е, в Специалния комитет по е, земеделието в съвета проведохме разисквания, установихме двустранни контакти с всички делегации. По време на разискванията в съвета мнозина колеги подчертаха необходимостта от е, промяна на определяне на плащанията на историческа основа и постепенно преминаване е, към сближаване. Но те възразиха срещу графика и степента на сближеност. Те искаха повече гъвкавост и по-продължителни срокове. А, повечето а, е, държави, които прилагат единното плащане а, е, на площ, поискаха диференциация за да бъдат а, отчетени всички помощи, всички субсидии, получавани от земеделските производители през годините. В крайна сметка, мнозинството делегации приеха именно това предложение. Докато кипърското председателство имаше други предложения с значителни промени по отношение на младите земеделски производители, малките предприятия в земеделието. Ние предложихме единна ставка за всички допустими площи и същевременно предвидихме гъвкавост до определен таван, който е установен от комисията. Единствения нерешен въпрос е дали задължително или доброволно ще се прилага тази схема, но няма единодушие на сред делегациите. За дребните производители ние предлагаме альтернативна система. Всички производители, които от 2014 година получават по-малко от 1000 е, евро на единица площ, ще могат автоматично до 2020 година да продължават да получават е, подкрепа. този план беше одобрен. Без да се налага да се определя финансов лимит за тази схема и без да се увеличава бюрокрацията. Кипърското председателство продължи започнатата от датското председателство работа по неосвоените средства от фондовете и разпределението на тези неосвоени средства. Така се даде възможност на държавите членки да елиминират подпомагането а, на стопанства, в които се извършва предимно неземеделска дейност. Сега няколко думи за а, общата организация на а, пазара още от самото начало кипърското председателство установи, че има разнобой в становищата на делегациите по такива въпроси, като определянето на референтните цени, организацията на производството, задължителното признаване на организациите на производителите и професионалните сдружения – както и начините за определяне и евентуално увеличаване на вноските. Въпреки положените усилия от страна на кипърското председателство не се постигна единно мнение и се запази статуквото. Поредица други теми ние постигнахме значителен въпрос – Млечния пакет, например, беше включен в първоначалното предложение. Довършихме работата, започната от датското председателство за категоризацията на месата и преодоляхме някои проблеми в пчеларството и производството на мед. За мерките по членове 154 и 156 е, получихме голяма подкрепа от е, повечето делегации, с изключение на някои трудности от юридически характер при разграничаването на правомощията на Европейската комисия при изпълнението на делегирани актове при пазарни кризи – наложи се и е, да се доизясни е, понятието неотложна потребност от интервенция поради е, пазарни измередни пазарни ситуации. Огромното мнозинство от държавите членки в крайна сметка приеха тълкуването, предложено от а, правната служба на съвета по член 43 алинея 3 относно референтните цени, интервенционните цени за подпомагане на частните е, складове и подкрепата за програмата Училищен плод. бяха предприяти необходимите мерки и аз съм убеден, че е, част от е, тези теми ще бъдат обсъдени отново в близко бъдеще, когато започнем преговорите между двете институции. Що се отнася до проекто регламента за развитието на селските райони, смятаме, че Откритите въпроси в общи линии бяха решени по време на кипърското председателство. Някои делегации продължават да имат възражения. Срещу включването на фонд за стабилизиране на а, земеделските доходи, дори и като доброволна схема. Е, някои държави е, смятат, е, че една загуба над 30% трябва да бъде покрита от такъв фонд, независимо от общия обем на продукцията. Някои делегации смятат, че има райони с естествени ограничения и Мнозинството от държавите членки не приеха предложението на Европейската комисия по този въпрос. Редица делегации приеха предложението на председателството да се удължи с една година срока за установяване кои точно са тези площи. Същото може да се каже и за мерките по отношение на горското стопанство, и финансирането на инвестиции за подобряване на водоползването. Кипърското председателство внесе много предложения, подкрепени от мнозинството държави членки и от Европейската комисия. Все още не са решени някои технически проблеми, но това са подробности, които ще бъдат а, изяснени. В заключение искам накратко да засегна хоризонталните регламент за финансирането на селското стопанство и ОСП. Нашето председателство постигна голям напредък по много текстове. Основната ни цел беше упростяване и намаляване, облегчаване на административната тежест. Трябва да призная, че съветът имаше една неизменна позиция – въпроса за санкциите не може да се регламентира с делегиран акт на Европейската комисия. Комисията не прояви желание да се търсят альтернативни решения. Това доведе до сериозно забавяне и възникнаха големи трудности, които кипърското председателство не можат да преодолее в краткия срок на своя мандат за това в системата ИСАК все още не са решени трябва да се решат въпроса за санкциите. И като имаме предвид и необходимостта от постигане на екологичните цели, все още трябва да се решат проблемите. Същото се отнася и до а, многогодишната финансова рамка. Накрая искам да благодаря на предоставената ми възможност да говоря за резултатите, постигнати от нашето председателство. Благодаря ви за вниманието и търпението и съм на ваше разположение да отговоря на въпросите ви. Но ви моля да се ограничите до въпроси, които се отнасят действително до кипърското председателство. Благодаря. Много благодаря господин Алетрарис за встъпителните бележки и за това всъщност колко добре обяснихте за напредъка постигнат по време на кипърското председателство. И сега започваме дебата, както процедираме всъщност обикновено господин Дес. Благодаря, Пауло. Господин министър Алетрарис, сърдечно ви благодаря, че отново се отзовахте на поканата на нашата комисия. Позволете ми от името на моята политическа група да благодаря на вас и вашия екип за ползотворните взаимоотношения, установени с парламента. Вече от 8 години съм член на Европейския парламент. Бил съм свидетел на работата на не едно председателство и мога да кажа, че кипърското председателство си сътрудничи много добре с парламента. Няма да повтарям казаното от вас за конкретните мерки, но нека подчертая, че в малкото време, с което разполагахте, постигнахте много положителни промени в името на Европа. Като се има предвид, че Кипър не е голяма страна, работата ви не бе лесна. Затова се възхищавам на амбициозните цели, които си поставихте по време на председателството си. Спряхте се върху реформата на ОСП. Във връзка с това като си има предвид, че ще продължите работата си в съвета, ви призовавам да <clears throat> отстоявате провеждането на реформата така, че да се осигурят доходите на селскостопанските производители и да се гарантира устойчивост на производството. В Европа все още не е направено всичко възможно в областта на устойчивостта. Има все още някои пропуски. Целта ни трябва да е установяването на ефективна система на селскостопанско производство, която да гарантира продоволствената сигурност на 500 милиона души. Като се има предвид това, трябва да дадем възможност на отрасъла да управлява стопанствата с колкото се може по-малка административна тежест. Моите избиратели казват, че биха предпочели да си вършат работата в обора и на полето, вместо да седят през цялото време зад бюрата си. Още веднъж ви благодаря. Пожелавам ви успех при по-нататъчната ви работа. Благодаря на Албрехт, господин Капулаш Сантош. Карл Алатрариш, е, Благодаря. Уважаеми господин министр, през последните месеци се уверихме, че доброто председателстване не зависи от географското или демографско положение на председателстващата страна. Моите поздравления за кипърското председателство. Поздравления за вас и вашите технически сътрудници, които са непрекъснато в Брюксел. Благодаря и на кадрите от вашето министерство, за начина на работа през тези месеци, а и за начина по който така резултатно си съдействахме. Жизнено важна бе информацията, която обменяхме и формално, и неформално. Успяхме да изработим собствено предложение, в което основното ни тъжнение бе предложенията на парламента да не се отдалечават от основното представено в съвета. Наистина, Контактите дадоха резултат и утвърдиха и нашата институция като такава. Благодаря ви отново за начина по който си сътрудничехте с нас. Благодаря и за системната връзка, която поддържахте, нещо, което показва уважението, което изпитвате към тази парламентарна институция, към нашата парламентарна институция. Аз и на моята политическа група високо го ценим. 180 дни, тези 180 дена бяха важни и дълги за вас, може би, както бяха дълги и важни, когато аз председателствах Земеделското министерство по време на председателството на моята страна Португалия. Надявам се, че нашата връзка ще продължи и за в бъдеще и ще продължим да си съдействаме в търсене на консенсус в съвета. Това ще бъде основополагащото през следващите месеци. Приключихме един етап труден беше, започваме нов, който ще бъде не по-малко труден. Затова сътрудничеството е от голяма важност. Благодаря ви отново, господин министър, и ви желая много лични и професионални успехи. Благодаря. Благодаря, казва председателят е, Джордж Лайан има думата. You, uh, Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на министър Летрарис и неговия екип за отличната работа за комуникацията, която поддържахме през цялото време по време на кипърското председателство. Както посочи и колегата, трудно е за една по-малка страна да постигне напредък, но аз мисля, че Кипър показа много убедително, че целта е изпълнима и много успешно бяха постигнати редица цели. С нашата парламентарна комисия бяха поддържани отлични отношения. Вие винаги сте зачитали становищата, е, които изразяваме тук, е, въпреки че традиция е съвета да не зачита а, нашите мнения и предложения. След влизането в сила на договора от Лисабон имаше опасения, че парламентът а, а, ще бъде а, пръта в а, спиците на колелото, които а, именно от тук ще идват трудностите от тук ще идва протакането, но аз мисля, че ние успяхме да ви, убеду, е, да ви убедим, че е, сме е, добър партньор, който напълно съзнава своите отговорности и е готов на разумни компромиси в по-нататъчната си работа с съвета. Още веднъж искам да благодаря на вас, на екипа, за проявеното уважение, за отчитането на нашите становища и се надявам ирландското председателство да продължи да работи по същия начин, дано да бъде по-убедително пред е, съвета. Благодаря. Bene, grazie a George Lyon. Adesso... Чудесно, благодаря на Джордж Лайън. Мартин Хослинг взима думата от името на зелените сега. Ja, Herr Minister, ich kann nicht auch nur anschließen an den Господин министър, мога само да се присъединя към колегите си, които изразиха благодарност за градивното взаимодействие с нашата парламентарна комисия. Мисля, че в началото бяхте подценен, така както има склонност към подценяване на по-малките държави, работещи на ниво Европейски съюз. Би било жалко, ако шотландските и английските ни приятели в бъдеще вече няма да са сред нас, но това е тема на друг разговор. Опитахте се преди всичко да внесете яснота във връзка с многогодишната финансова рамка. Преговорите по нея не бяха овенчани с успех но мисля, че бе поставена една добра основа за постигането на споразумение, както за многогодишната финансова рамка, така и за финансирането на ОСП. Мога да кажа от името на моята група, че Що се отнася до предложенията за съкръщаване на средствата, смятаме, че не е постигнат баланс между първия и втория стълб. Не би следвало плащанията по първия стълб да се запазят почти на 100%, а да се съкратят в особено голям размер по втория. В бъдеще това при всички положения трябва да бъде избегнато, тъй като поставя на карта бъдещето на ОСП. Разбира се, необходимо е да се направят съкръщения по втория стълб, но ако са в предложения размер, той ще бъде изложен на огромен риск. Постигнахме добър напредък. Както знаете, групата на зелените застава на различно становище в сравнение с останалите групи по редица въпроси, например във връзка с екологизирането. За нас екологизирането не е източник на разходи, а дори напротив ще застане в основата на бъдещите плащания. Не бива на ниво съвет да се смята, че мерките за екологизиране са единствено козметични. Трябва да се осъзнае, че те се вписват в бъдещето на ОСП. Ще видим как ще се работи по предвидения график през тази година. Вие направихте всичко възможно, за да спазите своя график, така че ако бъдеще се стигне до забавения, това няма да е по ваша вина. Парламентът ще трябва бързо да започне тристранни разговори. Трябва съветът и парламентът да работят за постигането на скорошно споразумение. Съскостопанските производители очакват от нас да внесем яснота във връзка с бъдещето на ОСП. Не бива да си позволяваме да протакаме. при по-нататъчната си работа можем да внесем още някои корекции и изменения, но не бива да се отклоняваме от крайната цел, а именно вземането на окончателно решение през идното полугодие. Grazie a Martin. Adesso chiedo... Благодаря ти, Мартин. Джим Николсън, Заповядай. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз искам да добавя няколко думи най-напред към благодарността, изразена от колегите за добре свършената работа по време на председателството. Разбира се, председателството е винаги трудно начинание, особено когато всички изказват безпокойство относно размера на председателстващата държава. Но разбира се, трябва да запомним най-важното от вашето председателство, а именно добре свършената работа. Аз обаче съм малко обезпокоен по няколко въпроса и затова ги повдигам, защото вие няма да сте повече представител на председателството, но ще продължавате да участвате на маста на преговорите като министър. По въпроса за новата политика за селското стопанство и реформата, за това каква трябва да бъде нашата позиция. Вие мислите ли, че съветът ще продължи на, да настоява, да упорства или ще бие отбой, ще осъзнае, че трябва да отстъпи, защото парламентът всъщност изпълнява правомощията си по Лисабонския договор, че съветът вече не е единственият, който взима решенията, че нещата не са така както бяха в миналото, особено по време на предходното обсъждане на реформата. Спомням си аз тези времена, когато ние предлагахме нещо и ни казваха хубаво, благодарим за чудесната идея, ще си остане само на ниво идея. Смятате ли, че е, съветът ще промени този си менталитет, тази си позиция? Питам, защото вие ще продължите да участвате на съвети. Дали ще може някакси да им внушите тази промяна? Преди няколко година, преди няколко години тук всички бяхме много обсебени от мисълта за продоволствената сигурност, така наречена, а сега изведнъж сякаш изпадна от дневния ред това понятие. Защо ли? Дали нещо не пропускаме? Не знам дали не правим грешка, като не държим вече сметка за продоволствената сигурност и си затваряме очите пред факта, че Европа трябва да внася все повече и повече хранителни продукти и че това няма как да не се отрази на нашите селски стопани на нашите стандарти за хранителна безопасност. Някои от хранителните продукти, които внасяме, не са на равнището на тези стандарти. Дали това не е риск? Благодаря. Грация, Джим. Грация. Благодаря ти, Джим. Господин Аньо. Much, uh, chairman, Благодаря, господин председател. Още веднъж uh, добре дошъл на министъра. Цели три години е, участвам в разискванията по реформата на ОСП при различни председателства и е много интересно да се види как е, събитията от е, живота ни заливат. Когато дойдох за пръв път, всички говореха за това. Хайде да направим нещо за измененията на климата. Трябва нещо да направим. Ще има суша, ще има наводнения ще помагаме на фермерите, ще се изтеглим от там. Ще, трябва, сега чувам, че трябва да екологизираме работата. А много интересно е да видим, че застудяха зимите, а летата са безрадостни, дъждовни. За какво затопляне говорим тогава? През 1989 година имаше много солидни зърнени запаси. Сега обаче има дефицит по света. Защо се занимаваме с въпроси, които животът е опровергал, а не обръщаме внимание на толкова тежък а, въпрос като зърните запаси? Много интересен пример а, имам ден и половина а, гласуваме и ми направи а, впечатление, че а, депутата от Германия а, Ринерс а, внесе а, едно а, предложение, което направи на пух и прах целия ни труд за толкова години. А, бяхме а, поканени на посещение в Кипър не можах да отида, но ви благодаря за поканата. Как беше реколтата миналата година и каква реколта очаквате тази година в Кипър? Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Рубикс. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirmām kārtām savā un savas grupas vārdā. Позволете ми първо от името на моята политическа група, от мое име и от името на избирателите си да се присъединя към изказаните ви до тук благодарности и положителната оценка, която ви дадоха колегите. Според мен не е много добре не допринася за ефективността на работата ни да използваме понятия като големи и малки страни. Когато нашата страна се присъедини към Европейския съюз, не се правеше подобна разлика. Твърдеше се, че всички страни в Европейския съюз са равни но като че ли се прави разлика между по-големите и по-малките страни, като че ли се смята, че по-малките трябва да бъдат подчинени на по-големите. Поздравявам ви, господин министър, за това, че въпреки, че сте от малка страна, винаги проявявахте твърдост, че показахте, че една малка страна също може да прояви решимост, наравно с по-големите. Показахте, че можете да си извоювате уважението на другите, за което ви благодаря. Винаги проявявахте готовност да ни изслушате. Същото въжи и за останалите ви колеги от Кипър. Винаги проявявахте готовност да работите за решаването на проблемите началото на вашето председателство вече приближавахме към края на процеса по разисквания за реформата на ОСП. Поради това вашият принос бе много важен. Мога подобно на колегите си да кажа, че внесохте значим принос в този процес, който може да залегне в основата на работата на идни председателства. Разбира се, винаги ще се прави разлика между малки и големи страни. И за това ви приветствам за приноса ви към постигането на напредък преките плащания ще се увеличат два пъти. Приветствам ви за този резултат. Става дума за преките плащания за производителите в моята страна. Според нас постигнатото от вас, например, в областта на производството на захар и по отношение на запазването на квотите за захарта, като че ли са протекционистки мерки в името на лобито на производителите на захар. Мисля, че сега, когато Европейският съюз вече не изнася, а внася захар, и когато в световен мащаб има недостиг на захар и на мляко, тук в Европейския съюз не можем да постигнем такова количество на производството, което да задоволява потребностите и да дава възможност за износ. Знаем, че над 800 милиона души в света живеят под прага на бедността. Има хора, живеещи в бедност и тук в Европейския съюз. Не знам дали следващите председателства ще работят същия дух като вашето. Ако успеят да направят това, ще постигнем немалко. Благодаря ви за сътрудничеството. Е Чудесно. Така приключихме с изказванията на политическите групи, които са представени тук. Всички взеха отношение. Благодаря отново на господин Алетрарис за работата, като министър на замеделието по време на кипърското председателство. Заповядайте, ако искате, за крайни бележки. Кири Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Да, наистина. Кипър е малка страна. Трябва да го призная. С малки ограничени ресурси. Тези ресурси са еднакво ограничени, както в економически, така и в кадрови смисъл, средства и хора. За първи път бяхме натоварени с толкова висока отговорност, нещо, което пък ни накара да работим професионално и ентусиазирано, за да се справим добре. Благодаря за милите думи, които ни отправихте по повод на кипърското председателство. Развълнуваха ме, трогнаха ме тези думи. Защото обикновено човек чува такива хвалепствия по адрес на други, рядко по свой собствен адрес, така че съм двойно поласкан. Господин Дес каза, че реформата на ОСП трябва да се провежда с съгласието на нашите селски стопани. И аз самият винаги съм била на това, бил на това мнение, че няма защо човек да излиза от действителността. Разбира се, че селското стопанство е свързано с околната среда, но е свързано на първо място с селският стопанин. Той е най-важната част от уравнението. Разбира се, че трябва да сме конкурентно способни, селското ни стопанство трябва да е ефикасно, устойчиво и това трябва да бъде рамката, в която да се развива ОСП. На първо място без бюрокрация, без излишна бюрокрация. В Кипър тези служби и самото селскостопанство ведомство, което работи по ОСП, си прекарва живота в попълване на документи и формуляри. Тоест, абсолютно сме наясно с нуждата тази тегоба да бъде намалена. Разбира се, че и ние бяхме много доволни от връзките, поддържани с Европейският парламент. Ние знаем позицията на съвета, но позицията на парламента бе също толкова важна за нас. Няма смисъл да вървим, да теглим каруцата в различни посоки. По-скоро обратното, трябва да се стремим към едино действие. Ето за това още от първия ден, в който бях на посещение при вас, ви подчертах намерението си да зачитам нарасналата след приемането на Лисабонския договор роля на парламента. Наистина, това полугодие бе трудно. Но сега нещата поне са ясни, а именно че Европейският парламент и по-скоро пленумът на Европейският е, парламент е, Надявам се, че ще подкрепи, ще гласува това, което ние, вие днес гласувахте като предложение. И в крайна сметка ще намерим под една или друга форма компромис. Казахте, подчертахте всъщност няколкократно, че понякога е, съвета протака че е в недостатъчна степен зачита новите правомощия на Европейския парламент, но искам да ви уверя, че ние като ротационно председателство имахме за задача да изразим мнението на мнозинството държави членки. И именно това и направихме. Искам да ви уверя, това бе изходната позиция. Всичко, което настъпва след това, е въпрос на преговори. А преговори се водят с открито сърце и с желание за търсене на компромис. Сега вече нещата са в ръцете на следващия ротационен председател Ирландия. Аз им желая много успех. Разбира се, ние много се тревожехме от факта, че не е достатъчен напредъкът по многогодишната финансова рамка. Тя не напредваше с достатъчен темп и даже в един определен момент се замислихме дали не трябва да прекратим работа. Господин Хауслинг искам да ви уверя, че екологизацията или така нареченото озеленяване е дълбочина, не само козметична промяна. Затова всички държави членки всъщност сериозно застъпват тази идея. И не само на думи, а и на дела. Затова именно е необходимо бюджетът за ОСП да бъде на същото равнище. Господин Никълсън, споменахте продоволствената, хранителната сигурност и казахте, че защо изведнъж забравяме ускъдицата. Наистина зависим много от вноса, но Целта на ОСП е именно това да разреши този въпрос и да направи така, щото нашето селско стопанство да стане още по-конкурентно и нашите европейски продукти да са конкурентни дори и изпълнявайки толкова високи стандарти, като стандартите тук в Европейския съюз, в нашето законодателство. Господин Агньо, вие повдигнахте въпроса за климатичното изменение. Да, и нас това ни вълнува по време на съвета в Никозия през септември месец. Именно това бе основната тема. Климатичното изменение, хранителната сигурност, продоволственото снабдяване – Всички тези елементи са, разбира се, обект на безпокойство, но климатичното изменение не е упростенческо понятие. Не бива да вадим извод, че няма такова само защото през зимата е студено. Освен студени зими има и сухи лета. В Кипър това лято, например, количеството паднали валежи бе задоволително и имаме достатъчно вода, хидроресурси в язовирите, които даже са на път да прелеят. Но има и години, в които язовирите са полупразни и е, е, реколтата е лоша. Казахте, че не сте успял да дойдете на посещение в Кипър, но нашата покана няма дата. Така че сте добре дошъл винаги, когато решите. И аз в заключение благодаря за сътрудничеството, благодаря на всички евродепутати, благодаря и на вас, господин председател, за това, че винаги бяхте на разположение. От моя страна искам да пожелая в името на Европа, в благото на Европа, да продължите да поддържате тези добри отношения и с Ирландското председателство. Благодаря. Много благодаря, колеги. Това е края на нашето заседание. Следващата седмица, на 31 януари в 9 часа, започва нашето следващо заседание. Тогава имаме размяна на мнения с министъра на Ирландия. Закривам заседанието.